Добър ден на всички. Благодаря ви за това, че заемате местата си. 9.05 е. Мисля, че е крайно време да започнем. Добро е заседанието, което започва на време. Това винаги съм го казвала. Qu'est-ce qui est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 е, да, генералният директор е, ни трябва наистина, обаче заседанието е обявено в 9, 9 е, и 5. Ако продължим да подяждаме времето, което ни е отредено, няма да свършим на време. Няма да отстъпи от принципа си от уважение към онези, които са дошли на време. С удоволствие ще посрещнем в нашата комисия, макар той още да не е дошъл, господин Фотиадис. Той е директ, генерален директор на генерална дирекция ДЕВКО. Това е новата генерална дирекция, която се получи от сливането на генерална дирекция развитие и сътрудничество и тя сега се нарича Europe Aid. Да. Той е работил в комисията, в генерална дирекция Риболов, а след това е бил заместник генерален директор на дирекцията за външни работи. Почти една година след неговото назначаване той се явява пред нас. Причината е защото през този период в Европейската комисия настъпиха важни структурни изменения. Значи с сливането на генерална дирекция ДЕФ и генерална дирекция ЕЙПКО се получи новата дирекция ДЕФКО с нови функции. Генерална дирекция ДЕФКО трябваше да бъде из основи преструктурирана. Предполагам, че именно тази дейност е занимавала вашето внимание до сега господин Футиадис. Той тук ли е? Значи пристига. Ще му дадем думата като дойде. Внасям малка корекция. В списъка за гласуването е, разполагате със списък за гласуването по точка 8. Ако изменение 66 бъде прието, изменение 67 ще отпадне. Да повторя ли? Малката корекция засяга точка 8. Изменение 67 ще отпадне, ако изменение 66 бъде прието, а не изменение 65. Изменение 66-то трябва да бъде прието, а не изменение 65-то. Donc euh, nous allons passer la parole, je vais laisser le temps de boire un verre. Et сега ще дам а, думата на господин Фотиадис, Току-що го представих на членовете на комисията. Давам ви думата, господин Футиадис. Благодаря, госпожо. Благодаря, че ме поканихте. С голямо удоволствие идвам тук. Аз а, а, от известно време вече съм назначен, преди повече от година в бившата генерална дирекция ДЕФ. Доста неща се промениха, искам именно за това да говоря. Люк Багир седи вляво от мен. А, той ми помогна е, при извършването на тази нова реорганизация. Ще ви запознаем с нея. Е, проблемът е, че съм си забравил очилата. Председателят мога да ви заема своите. Люк. Можеш ли да направиш кратко изложение на организационната схема, тъй като, за съжаление, не виждам заглавията. Извинявам се, госпожо. Ще направим следното. Тъй като тази нова организация е, доведе до създаването на обемна генерална дирекция с 1400 души служители и 3000 в делегациите, много е шокиращо да видите органиграмата. Почти 50 отдела има. За това ще направя следното. Ще разпространим органиграмата, за да я гледаме заедно – на шрай проектора може би няма да можете да разграничите заглавията, названията на отделите. Най-напред ще се спра на самата органиграма, т.е. организационна схема и след това ще се спра на някои въпроси. Защо предприехме тази реорганизация, как сме я направили и какви са основните цели, които следва да преследва тази нова генерална дирекция. Може ли най-напред да покажем органиграмата? Не можем да я покажем. Добре, можете ли тогава да вземете органиграмата, за да я държите в ръце и да следите? Сега, червената част от органиграмата е това, което знаете от миналото. Ейтко и организацията на Ейтко. Четири регионални дирекции – които отговарят за отпускането и управлението на помощта, както и за изпълнението на финансовите задължения, свързани с програмното управление на средствата. Това са хората, които извършват обзор над дейността а, по управление на средствата и изпълнение на проектите от 110 делегации. Четири географски дирекции Субсахарна Африка и хоризонтални въпроси, а, свързани с страните от АКТ, а, политика на добросъседство, Северна Африка, Източна Европа и Кавказ – след това Латинска Америка и Карибския басейн и Централна Азия и Тихоокеанския басейн. Какви са новите белези на а, новата структура? А, разделяме а, географската дирекция АКТ. Карибския басейн е преминал към Латинска Америка, а Тихоокеанския басейн е преминал към Азия. Защо? По две причини. Искахме е, особено да наблегнем върху отношенията с Субсахарна Африка. Искахме една дирекция да работи специално по тази проблематика, поради е, значението на региона е, от гледна точка на развитието. И по същите причини сляхме Карибския басейн в Латинска Америка и е, Азия, с Тихоокеанския басейн, защото решихме, че от политическа и економическа гледна точка тук има по-голяма зависимост между отделните съседи. Значи Карибският басейн се намира под силното влияние на Латинска Америка и Съединените щати, а Пасификът се намира под силното влияние на Юго-Источна Азия. Това е структурата, която по принцип би трябвало да следи програмите. Към тези е, географски, така да се каже, дирекции са прикрепени структурите е, в цвят капучино. Оперативните отдели на делегациите които са подчинени на съответната географска дирекция. Както казах, всички хора, които работят в делегацията, в някоя делегация и е, действат е, по линия на управлението на програмите за развитие, са около е, 3000 души. И най-сетне, след много години, сме стигнали до там хората, които отговарят за политиката и нейното осъществяване, да отговарят и за управлението на онези хора по места в делегациите, които извършват ежедневното изпълнение на проектите. Какво друго ново можете да видите в тази органиграма, ако погледнете синия раздел, раздела отсветен в синьо, ще видите две дирекции с тематична насоченост. Една свързана с растежа и развитието и една свързана с развитието на човешкия потенциал и обществото. Там са групирани всички сектори, всички отрасли и тематични раздели, така да се каже, които имат отношение към сферата на развитието. Това са тематични направления, върху които поставяме особено ударение. Например, в рубриката Растеж имате продоволствена сигурност, борба с измененията в климата, околна среда, новите така, интегрални финансови механизми, които искаме да утвърдим, за да привлечем частно финансиране за стимулиране на развитието, търговия, енергетика, инфраструктура. Всичко, което е свързано с растежа и развитието и ще взема челно място в бъдещата ни дейност с цел създаване на работни места и постигане на устойчив ръст. От друга страна, другата дирекция са управлението, демокрацията, правата на човека, гражданското общество, заедостта, образованието. Това са по-традиционни теми, свързани е, с развитието на човешкия потенциал и обществото. Дирекция А ще се занимава с политиката по развитие. Там има звено за разработване на политиката – и с това звено ще се работи за е, формулирането на бъдещата политика в областта на развитието на Европейския съюз. Е, там ще се работи по зелената книга, економическите анализи също са обособени в отдел. Имаме и за бюджетно подпомагане отдел. Има и звено, което следи за е, вътрешното съответствие между е, различните политики на Европейския е, съюз и отделните им компоненти. Значи, в бъдеще нашите колеги, които работят по различните други отрасли в комисията, трябва да предприемат действия, които се отразяват благотворно върху развитието, независимо дали става дума за търговия, за миграция, за околна среда. В бъдеще тези дирекции трябва да работят така, че дейността им да е благотворна за развитието. Ще има и ново звено, което ще ни позволи да следваме уместна, така подходяща политика по отношение на страните, които се намират в така неблагоприятни обстоятелства или такива, които са изпаднали в криза и там се налага управление на кризите. Най-сетне особено внимание отделяме на качеството, на прозрачността, както сме обещавали многократно. Това ще бъде една от основните цели и на Зелената книга. Затова решихме да създадем цяла нова дирекция, която ще следи качеството на нашата работа и отражението й. На последно място, в дясно, имаме дирекция за планиране, бюджетни въпроси, ревизии, правни въпроси и разбира се, отдел кадри, кадри личен състав или човешки потенциал, човешки ресурси. Както казах, имаме 1400 души в Брюксел и около 3000 души по света. Това е огромен персонал, който трябва да бъде управляван. Имаме двама заместни генерални директори, които подпомагат координацията. Е, те е, следят за е, така тясното съответствие между географските и регионалните програми от една страна и тематичните програми от друга. Това е много важен белег на организационната схема като цяло. Има и някои звена, които са предназначени да подпомагат мен в постигането на координация и съгласуваност, вътрешна ревизия и прочие. Да видим сега как ще е, изглежда е, структурата от 1 юни. Всъщност тя така ще изглежда от 1 юни. Е, малко плаши, но се надявам, че сме структурирали добре работата си, дали сме и ясен сигнал какви ще бъдат политическите ни приоритети в бъдещата ни работа и ясно сме заявили как ще ги постигаме. Сега, Нека накратко да ви поясня причините, поради които стигнахме до тази структура и сега стигаме до първата страница. Първа причина – разработването на политиката и нейното изпълнение е да ги обединим а, отново, а, да заличим изкуственото а, разделение между бившата Генерална дирекция за развитие и Генерална дирекция за помощ и сътрудничество, Генерална дирекция ДЕФ и Генерална дирекция ЕЙТКО, както бяха на а, речени. Е, искахме да обединим силите си. Защо бе важно това? Защото тези хора, които разработват политиката, трябва да го правят без да бъдат откъснати от действителността. Те трябва да познават действителността и да знаят проектите как се осъществяват на място. Иначе никой няма да им обръща внимание, няма да обръща внимание на техните документи и препоръки. А от друга страна, онези, които изпълняват политиката, трябва по-добре да вникват в политическите цели, които се преследват чрез тези проекти. На второ място, искаше ни се е, в една генерална дирекция да концентрираме уменията, да създадем е, така е, център за високи постижения в областта на развитието и нашата помощ за него. А сега естествено се поставя въпросът, ако искат да разискват въпросите на развитието, хората на кого трябва да се обадят в Брюксел. Преди всичко бе много сложно, трябваше да се обръщате към различни генерални дирекции и може би от две дирекции бихте получили различни отговори на един въпрос. Затова искахме да създадем едно входно гише, така да се каже, по въпросите на развитието вътре в комисията – и също така е едно изходно гише, е, през което да се излъчват нашите послания към външния свят. Сега на следващия слайд се спирам. Е, много важно бе е, да се гарантира, че няма противоречие в посланията към различните делегации по света. Трябваше да се опрости комуникацията с тях. Представете си, че една делегация, която трябва по един въпрос да вземе решение, следва за него да се консултира с две генерални дирекции. Това въобще не може да стане при гарантирано единство на посланията. Искахме за външната служба да гарантираме един събеседник, както и за всички други генерални дирекции. Това е много важно за единството на външните ни действия и е, за така вътрешната логика и единството на политиката на Европейския съюз като цяло. На последно място, но не и по значение, това всъщност бе много важно, искахме е, да преодолеем дублирането на функции, дублирането на служители и е, да освободим а, а, така потенциал, човешки потенциал, който да използваме, а, за да а, преодолеем несъвършенствата при разработването на политиката и нейното изпълнение. Искахме в частност да имаме достатъчно хора за новите трудности, пред които ще се изправи тази нова генерална дирекция ДЕВКО. Кои са тези нови трудности, нови предизвикателства? Е, всъщност не казах нищо за съществуващите трудности. Е, кое е начално място в дневния ни ред? Първо, тази генерална дирекция трябва да разработи политика по въпросите на развитието, адресирана към целия свят, а не само към Африка. И освен това, тази политика трябва да бъде общо секторна. Всички сектори, всички отрасли, които имат отражение върху проблематиката на развитието, трябва да бъдат взети предвид. Второ, е, Целта на е, дирекцията е да разработва политиката ни е, по въпросите на развитието за в бъдещето. Е, обновяване и осъвременяване на тази политика се цели, например, чрез е, Зелената книга е, за растежа и устойчивото развитие и разработването на следващата многогодишна финансова рамка. Това са примери. На трето място тази дирекция трябва да е, допринесе за и, пълноценността и интегралността а, на външните действия на Европейския съюз, а, особено в сътрудничество ни с трети страни. Отрасловите политики трябва да бъдат съгласувани е, с единната политика по въпросите на развитието. И е, би трябвало по този начин да гарантираме единна реакция на глобалните предизвикателства, като да кажем е, промените в климата. По-нататък застъпничество и международна дипломация, това са наши традиционни функции, ще продължим да ги изпълняваме, ще сътрудничим и ще се координираме с службата за външни действия за осигуряване единството на външната политика на Съюза. Както казах, в делегациите по въпросите на развитието работят около 3000 души персонал. Тези делегации са 115 много голяма е тяхната натовареност през 2011 година. И последното, което искам да кажа е, че сега разполагаме с средствата и с административния е, капацитет да направим нещо, което дължим от дълги години. Е, то просто не е свършено до сега, а именно е, да балансираме хората в делегациите. Знаете, че разделянето е, на длъжностите е, в делегациите бе резултат на исторически процес и не винаги бе подчинено на изискванията за ефективност. А сега ще преразгледаме натовареността на различните делегации, за да направим тъй, че а, е, има достатъчно хора там, където са необходими те, че тези хора са с необходимите умения и подготовка, нещо, което сега не е гарантирано. Бихме искали хората и ресурсите, които можем да насочим към трудните места, където е необходим по-голям потенциал, са на лице, а не работят на места, където всъщност отдавна не са нужни. И така, това исках да ви предложа като увод. Разбира се, с удоволствие ще отговоря на всички въпроси. За мен бе много важно най-напред факт е, това, че е, би трябвало да протече е, е, тази реорганизация с най-малко сътресения и за двете генерални дирекции. С оглед изпълнението на бюджета, изпълнението на проектите, е, бе важно да се гарантира липсата на сътресения, тъй като това изпълнение не се прекъсва. Освен това, е, навлизаме е, в рамката за финансовата перспектива. И за това трябва да гарантираме резултатността на нашата дейност. Тя не бива да бъде застрашена от преструктурирането. Съвсем простичко не би трябвало в края на годината да не сме постигнали целите си от гледна точка на отпуснати и освоени средства. Министрите ще бъдат много удовлетворени, ако могат да отчетат добро изпълнение на заложените цели – и затова в съобщението, което ще бъде обнародвано преди лятото, се предлага да се отпуснат повече средства за развитието. Ако това обаче не бъде подкрепено от резултатни действия от наша страна, от резултат на работа от наша страна, всъщност нашия довод остава неподплатен. Довода, с който искаме повече пари. Естествено, е, има хора, които са е, недоволни от е, реконструкцията, от тази реорганизация, макар и мнозинството да признават ползата от нея. Опитваме се да проведем преструктурирането, така че да вземем предвид въпросите и желанията на тези колеги, които не са особени, особено доволни е, над 150 е, колеги, които имаха е, разногласия с нас, ги изслушахме, опитваме се така да откликнем на техните желания и така. До тук сме стигнали. Така ще изглежда структурата категорично от 1 юни. Аз съм уверен, че сега ще можем много по-добре да се справяме с задачите си, отколкото преди. И е, Искрено се надявам, че успехът на това преструктуриране ще бъде от полза за стратегията, която се опитваме да осъществим. Благодаря. Благодаря ви. Сега ще дадем а, думата на членовете на комисията. Господин Геренц. <clears throat> Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на комисията за това изложение този ранен утренен час, където нашите умове са все още максимално възприемчиви към подобен интелектуален масаж. Искам да кажа няколко думи и да поставя въпроси. Доколко тези избухвания и изригвания в страните от АКТ се отразиха върху дискусиите, които водите. Всъщност, страните от АКТ са свързани с Европейския съюз чрез конвенция. Сега, да се пръснат страните от АКТ, от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн, три различни дирекции, няма ли да създаде проблеми с оглед на единството във вашата работа? Защото няма едни и същи хора да се е, занимават с едно и също досие. И могат тези страни да почнат да се оплакват, че не ги третираме равнопоставено. Това е първият ми въпрос. А, сега вторият въпрос. А, може би съм един от а, многото, които си задава този въпрос като парламентаристи. А, става дума за а, НПО. А, когато старата генерална дирекция Дев беше слята с генерална дирекция ЕТКО, трябваше да се създаде една клетка звено за размишление, за разсъждение. Мисля, че това липсва. Вие виждам, че сте поставили така различно съдържание в различните кутийки на своята органиграма, но ми се струва, че повечето функции са не ежедневна работа, а извънредно взискателни задачи. Би трябвало да има някакво звено отделно, което да мисли само за стратегическото единство на политиката. мислите ли, че е редно да се създаде такова? И последният въпрос. Много искрено го зададох и на госпожа Аштън. Когато има разногласие, конфликт от гледна точка на ориентацията между различните е, отговорни лица в тази органиграма, как ще постъпите? Ето ще дам пример, който може би ще се разрази с пълна сила в едните месеци – Сега е, някои е, от страните, които са е, предмет на вашата работа, минават през период на революция. Няма ли да има конкуренция между потребностите на тези страни и други страни, към които също са насочени средства за целите на развитието? Ако групирате всичко в един отдел, има своите, това има своите предимства, несъмнено, защото се рационализира работният цикъл, така да се каже, но няма ли и опасност от разводняване? Е, не трябва ли е, всъщност политиката за развитие е, да се насочи към по-бедните? Множество въпроси ли да чуем първо и след това да отговорите, господин Хунга. Благодаря, господин председател. Госпожо председател, благодаря, господин генерален директор. Бъдещето на работна група ПТМ в бившата дирекция развитие ме интересува. Това е проблем, който вие познавате отдавна. Вие казвате, че сте слели в една генерална дирекция е, Латинска Америка и Карибския басейн. Казвам ви е, личното си мнение. Това е в противоречие е, с новата стратегия на Европейската комисия по отношение на страните ПТЕМ. Там е предвидено засилено сътрудничество. Господин Пиебалкс. Балкс подчерта необходимостта от ново партньорство с тези страни, както и спецификата на връзките за асоцииране. Това не са а, европейски а, територии. Както знаете, тези страни с френското съкръщение ПТЕМ се намират а, далеч в океана, и а, всъщност политиката не се а, отнася за пълната, цялата им територия. Тяхната проблематика е хоризонтална и би трябвало тази работна а, група а, да бъде в а, тематична дирекция или пък а, да бъде прикрепена към вас, за да се осигури хоризонтален подход и да се стимулира диалогът а, с. А, другите международни организации. Благодаря. Благодаря, господин Пунга. Искате ли да отговорите вече? Uh, Може би първо на въпросите на господин Геренц. Да, има и предимствени недостатъци в това рибските Африка, Карибите и Тихи океан да бъдат в една дирекция. Страните от тези региони не може да се каже, че имат непременно едни и същи приоритети и цели, като Субсахарна Африка и другите. Това са хиляди мили разстояние между тях, дори да имаме обща политика с тях. Така че тук има и плюсови и минуси. Говорихме с посланниците от тези страни няколко пъти и им обяснихме, че разделянето на групата по никакъв начин не означава, че ще има втори етап е, по отношение на тези въпроси. Просто продължаваме да проследяваме хоризонтално въпросите на ACP заедно с Субсахарна Африка. Така че има хора, които ще осигуряват координацията по въпроса за Африка, Карибите и Тихия океан – и в трите географски дирекции, които ще носят отговорност. Така че просто това е един различен начин на действие. Просто трябва да обясним на страните от ACP, че това разделяне по никакъв начин няма да означава, че не отдаваме необходимото и същото ниво на значение на тези страни. От друга страна обаче смятаме, че е много важно да се даде сигнал, че ще насочим вниманието си към субсахарна Африка по един много по видим начин. Смятахме обаче, че ще бъде по-добре, ако тази способност за обмислене се включи в е, дирекция за развитие на политиката. Това е основно звеното за формулиране на политиката, където трябва да се случи това. Защо казваме това? Защото това са хората, които трябва наистина да ни, дадат, е, да ни подадат информацията за бъдещата политика, така че подаването на информация отвън според нас не беше най-добрият начин да се действа. Съперничеството между политиката по съседство и други развиващи страни всъщност е просто житейски факт. Сериозна дискусия бе проведена между службата за външни действия и комисията за това как да се работи по събитията в Африка. Затова излязохме със съобщение за Северна Африка. Освен това, вчера нашия председател обяви допълнителни средства за Северна Африка. Мога да ви уверя, че няма да бъдат отнети средства от страни, които наистина се нуждаят от тях. Всички средства, за които говорихме до този момент, ще дойдат от места, където така или иначе искаме да се оттеглим от ангажиментите. Говорим за страни, които вече не се нуждаят от средства за сътрудничество за развитие. Това е нещо, което сме съобщили в Зелената книга за развитие. Това е нещо, което се вижда и в съобщението на Комисията по финансовите перспективи. И е решението, което нашия председател съобщи вчера, 1,2 милиарда евро да се включат допълнително в политиката по съседство, е нещо, което предвижда тази нова насока, в която искаме да навлезем. По въпроса на господин Понга. Аз отделям повече време за отвъд морските страни и територии, отколкото който и е да било друг всеки, който на административно ниво иска да помогне, наистина идва в моя офис, така че не се притеснявайте, много време отделяме на този въпрос. В момента обмисляме каква да е най-добрата рамка в е, финансово отношение, която да бъде следвана по отношение от над морските страни и територии. По съобщенията за финансовите перспективи ще говорим за някои варианти както ние ги виждаме. Така виждаме и в момента позицията на съвместната работна група Task Force, която не е постоянна, но новата финансова перспектива ще която ще управлява от отморските страни територии, ще реши какво да бъде бъдещето на тази съвместна работна група, дали достане при нас или може би да отиде в Генерална дирекция регионално развитие, но зависи от е, новата финансова структура, която ще изберем. Много ви благодаря. Един практически въпрос. Остават ни 20 минути. Петима души са поискали думата, така че моля ви да бъдете съвсем кратки, тъй като господин Фотиадис ще има нужда от време за заключение. Нека само да ви напомня, който е забравя електронната си карта, да отиде да си я вземе, защото след малко ще ни трябва. Господин Берман, благодаря. Въпрос и бележка. Бележката е, че е прекрасно, че всичките звена, занимаващи се с развитие и сътрудничество, сега са в една генерална дирекция. Смятам, че това е напредък. Така се укрепва позицията на комисаря по въпросите на развитието. Е, самата политика ще бъде усъвършенствана. Не смятам, че е необходимо да се създава отделно звено за размишление. Мисля, че звеното на Франсуаз Моро, е, Policy Formulation или изработване на политиката в сътрудничество с всички шефове на отдели, които имат отношение към програмиране и стратегия, е, ще изпълни прекрасно тази фундаментална задача. И сега въпрос. Има нещо, което не виждам така ясно. Може би трябва да запитам хората, които работят в звената. Как е, ще се постигне взаимодействието между тематични и е, географски звена и е, подструктури? Е, как е, ще се осигури това взаимодействие? Може би трябва да организирате стаж, за да видим на място как се осигурява това взаимодействие. И последен въпрос. Можете ли да ни дадете някаква представа за а, разходите, които може би ще економизирате с, економисате с тази нова дирекция, с тази нова организация. Какво мислите за режийните разноски? Имате ли а, представа за тях? Е, така, за, за на тази помощ за развитието, което прави Европейския съюз. Е, госпожа Келер, е, след което ще приключа списъка. Благодаря. Аз не съм толкова убедена, че тази реорганизация ще мине без какви да сътресения. Още повече, че се очаква да влезе сила от 1 юни. И в момента, в който вие показвате тази таблица пред комисията, не мога да си представя колко време ви остава след като сега е края на май. Имам три въпроса. На първо място, колко жени има сред заместник директор, генералните директори, директори и ръководители на звена? На второ място, как на практика и в подробности как ще изглежда сътрудничеството между службата за външно развитие и генерална дирекция ДЕВКО? Как ще действа това сътрудничество? На трето място, вие току-що споменахте, че възнамерявате да се отеглите от някои страни. Искам да зная кои. Благодаря, госпожа Келер, господин Дева. Благодаря, госпожо председател. Това е просто един свежах полах. Благодаря ви много, че дойдохте и да ни кажете, че в стаята има слон, но вие не го наричате слон. Ако нещата трябва да се променят, нека да се променят. От дълго време съм в тази комисия, 10 години. И чувам, че всичко си наред и нищо не трябва да се променя. Всичко си върви гладко и така нататък и така нататък. И сега вие идвате и ни казвате, нещата не вървят добре, трябва да направим промяна. Благодаря ви. Но това не е всичко. Промяна към какво? Вчера дойде Андрю Мичел и ни каза, че също извършва промени ще започне да прави промени, които не са правени от 50 години. Ще започне да измерва крайните резултати, а не какво влиза в системата. Ще каже на данокопаците, че тази година ще образува 11 милиона деца на стойност 12 евро на деде. Ще осигури 9000 легла в болниците. Ще изкопае 10 000 кладенци. Но не казва, ще похача 600 или 500 или 200 милиона. Идва да ни каже какво ще направи по отношение на крайните резултати. И така, сменяме хората, сменяме нотите, сменяме органограмата. Ще се променят ли резултатите? Pardon, Madame Госпожа Цимер. Много благодаря, госпожо председател. Когато преструктурирате отдели за политика, това винаги води до промяна на самата политика. Както и други депутати аз смятам, че преместването на страните от АКТ в други групи страни ще има съответните последици. Трудно е едно звено да се занимава с отношение с страни, които имат различни правни и договорни взаимоотношения с Европейския съюз и неговите институции институции, като Европейската инвестиционна банка, например. Значи ли това, че в дългосрочен план можем да очакваме да видим промяна в е, правното естество на нашите взаимоотношения с страните от Африка, Карибите и Тихия океан, така че Котоно, например, да остане нещо от миналото. Друго нещо, на което искам да наблегна. Струва ми, че е добре че в е, Девко включвате въпроса за изхранването. Мисля, че това е една нова област на политиката, която е важна. Казва се, че ще има редовна ротация на ръководителите на звена. Какво означава това? But, uh... Okay, uh, allow me to, uh... Да, позволете ми да отговоря накратко за това малко време, което ми остава на многото въпроси. Така, по въпроса за заместниците. Ще трябва да преразгледаме системата за назначаване на заместниците. Някъде през септември се надяваме да имаме вече такива, защото те са хората, които трябва да осигурят координацията между географските и политическите елементи в отделните програми. В режийните разходи да, така е, прави сте. 50 поста бяха върнати на централното ръководство, т.е. на комисията, за да се използват за други служби и по системата за економии в мащаб, местата, които в генералната дирекция а, се оказва, че а, трябва да вършат различни неща, ще го правят. Например, установихме, че трябва да бъдат подсилени географските звена, на които се оказа, че са с доста свит бюджет, 12 нови а, поста за Африка и поредица други. А, и най-вече за дирекцията формиране на политики ще имаме ня... доста нови места, нови постове. Защото това е политика за развитие на целия свят всъщност. Така че ние доста економисахме от мащаб и а, сме доволни от това, но в същото време укрепваме позициите, така капацитета на други елементи в а, нашата генерална дирекция. Така, тематичните дирекции. Какви, какво се предполага да правят? Четири неща основно. Първо да разработват възможно най-съвременните секторни политики. Второ, да проследяват прилагането, реализацията на отделните а, секторни политики на Европейския съюз, например транспорт, иммиграция и така нататък. А, сближаване на политиките, с други думи. Така, че, третото програмирането, т.е. организирането на програмите и във времето. И а, четвъртото е а, разпределяне на капацитета на личния, за да може да се свърши работа. Географските а, звена са много важни, а, за това укрепваме техния капацитет и ще продължим да го правим през целия процес. Това е нещо, по което все още работим, за да решим окончателно какви са детайлите, а и в това отношение също така заместник генералните директори са много важни. Е, можем да а, останем тук цял ден, говорейки се за а, сътрудничеството между ДЕВКО и Европейската служба за външна дейност. Наистина правим всичко, за да работим добре, за да върви добре сътрудничеството. Това са взаимоотношения между колеги особено на географския принцип работещите звена. Там наистина много добре върват нещата. Но къде трябва да поправим някои неща? Институционалното ниво. Там трябва да се поогладят нещата, като например програмирането или разработването на времевите на програми, Дипломатическата служба, разбира се, трябва да има думата и по бюджета, и е, по помощта или формите на подкрепа, които ще оказваме на дадена държава. Това е просто един от примерите за някои от нещата, по които все още трябва да постигнем споразумение с тях. Или, например, кой, на кого принадлежи последната дума по отношение на, а, на хората, които ще бъдат включени в а, дадена делегация. Защото аз отговарям за тях като лица, за едва ли не и за физическата им сигурност и така нататък. Зависи какво ще се случи, но може и 8 милиона допълнително да, да се окаже, че ще ни трябват. Функционирането обаче на делегациите е отговорност на външната, на Европейската служба за външна дейност. Там още не сме постигнали пълно съгласие, но ние работим по това. Това са неща, по които работим от началото на годината. А, с Дейвид Саливан също а, сме установили една добра практика на а, ежеседмични срещи и по всички въпроси, които възви, възникват, се опитваме да намерим отговор. Така, сега по въпроса на господин Дева. А, не, не, друг зададе въпрос, извинявайте. А, а, кои а, държави а, ще отделим? Ами, не мога да ви дам още а, точен отговор, но не можем да разпределяме средствата, ама по много малки суми по цял свят сега за Китай някакси или за Бразилия като че ли няма нужда, защото те са членове вече на Г-20 или държави, които имат 8 до 10% економически растеж или пък военните им разходи са 10 000 пъти по-високи от средствата, които ние им предоставяме по програмите за развитие. Така че тези държави а, са ни заявили преди години, че не желаят вече този тип сътрудничество а, с нас, а сътрудничество на рав... равна основа, като равнопоставени партньори. А ние да продължаваме да а, а, им даваме пари почти на сила, няма никакъв смисъл. Макар, че това се случва доста години вече. Така че ми се вижда много по-смислено да а, преразпределим средствата, за да можем да сложим по-големи средства за държавите, които наистина имат нужда от това и също така да отделим повече човешки ресурс за същите тези страни или държави. Ние трябва да бъдем по-ориентирани към резултатите. Ето, да, прав. Ви сте, така трябва да правим и ние имаме а, такава една, а, такова едно звено, което само с това ще се занимава оценка на качеството и на резултатността. Е, понякога в някои държави е трудно да се покаже резултата. Има държави, които са в а, крехко състояние. А, има държави, които а, са а, се хлъзнали много надолу по а, сипая и а, е, трудно а, може да се види от външния свят че, е, че са се развили, макар и много малко. А също така се надявам, а не извинете, поправя се господин директора. Различни регламенти обхващат АКТ. Е, добре, а, двата регламента са повече или по-малко еднакви сега. Аз няма никакво намерение да създавам нов модел за отношение с АКТ. И а, сега за ръководителите на звена на ротационен принцип. Ами това са хората, на които а, не можахме да предложим а, същото ниво на управленски постове, каквито са заемали преди реформата. Благодаря ви. Благодаря. имаме още а, в списъка и предлагам по една минута само въпроса. Разбира се, господин генералният директор ще се опита да отговори колкото се може по-бързо. Госпожа Шнайдер, един много бърз въпрос. Виждам, че има огромни проблеми в сътрудничеството ви с държавите членки. Постигате ли и какво ниво на сътрудничество имате? Благодаря много. Само исках да кажа нещо за начина по който функционира новата структура. Може би да отговорите и въпроса на господин Гърц. Да, разбира се, че трябва да сме абсолютно неутрални, в създаването на отделно звено, което да се занимава с това. Разбира се, с а, а, госпожа Аштан ще го разискваме и по-нататък. А, да, освен това в а, Африка има твърде много конфликти и най-добре ще бъде да се създаде независимо звено. И накрая, господин Георенц, В продължение на няколко месеца аз се опитвам да, направ... да стимулирам това обединяване а, и ето защо реших да помоля т.е. да а, е, предам молбата на гражданското общество на комисията а именно да увеличи капацитета си за разумно управление. И така, нека да похвалим тези, които заслужават похвала. Добре е да се опитаме да се отделим от технократските детайли на ежедневната работа и да видим каква трябва да бъде ролята на Европейския съюз в света. И Китай и Африка са много пряко свързани с тази тема. Как ще направите така, че всички участници в процеса да а, бъдат възприемани от света като единен фронт. А Световната банка, Световната банка не прави кой знае колко. Ние сме твърде скромни. Ние изпращаме огромни средства. И в същото време това не се разбира от останалия свят. Мисля, че и в това отношение правим доста малко председателката. Нека да ви напомня за един от въпросите, който зададе госпожа Келер. Тя излезе, но аз исках, и, и аз исках да чуя колко са жените на управленски постове. Да, по вашия въпрос. Двама директори ще бъдат жени а, от 9 поста директорски. Ам, аз съм изключително а, чувствителен на тази тема и а, ви обещавам, че ще продължа да а, влагам повече усилия в увеличаване на броя. А в а, ниво, на нивото а, ръководители на звена имаме доста по-добра резултатност а, по отношение разпределението между половете. Та, в... ние ние а, разсъждаваме много по ефективността и, например, звено А3, ние разсъждаваме в момента по това как съвместните съвместните програми с държавите членки ще бъдат разработвани и ще предоставим едно ново предложение, надявайки се, че то ще ни помогне по-добре да организираме и да бъдем по-ефективни. В продължение на години вече заедно разработваме програмите, установяваме разпределението, дяловете и така нататък. Тъй като бюджетните проблеми се увеличават сред държавите членки, се налага да намалят средствата в онзи раздел от своя бюджет, касаещ развитието. И колкото повече се правят економии, толкова по-малко ентусиазирани са държавите членки да предоставят а, тези средства а, за развитие. А, така че наистина сътрудничеството по този въпрос не е лесно, но ще продължим да, да влагаме усилия. Да, наистина, на вашия въпрос, аз съм готов да помисля по-нататък по него. Имаме ху, а, къп, капацитет или по-скоро офиса на ЕКО а, за реакция при бедствия, за защита на а, населението и така нататък, но как ще работим по-нататък а, а, е, е, с а, външната служба и а, изобщо всички занимаващи се с развитието. Още не сме обмислили и до тук мисля да спра, Благодаряйки ви за вниманието. Благодаря за презентацията за всички тези отговори и мисля, че с аплодисментите си ви показваме вашата, а, нашата оценка за вас. И така, сега преминаваме към гласуване по електронен път. Моля да вземете картите си. Pardon, excusez-moi. Merci beaucoup.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 И така. Ще пробваме най-напред. Моля всички да сложите картите в устройствата за гласуване. Задавам въпрос. Закъснели ли сме? Да, не или въздържали се? Alors, ça marche? 15 ans, 15 ans Alors, pour le moment... За сега все още не са наред нещата. 26 души има в залата, 17, 18, 19, а разработва се системата. Още трима. Добре. Добре до тук. Още трима трябва да гласуват. Ah. Още двама. Още един.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 Ето сега, моето устройство се оказа е, не вред, е, винаги е така. D'abord, е, е, je voudrais rappeler une petite correction dans la liste de vote. Най-напред, за точка 8, припомням корекцията. Изменение 67 ще отпадне, ако бъде прието изменение 66, а не изменение 65. Да повторя ли? Точка 8. Изменение 67 ще отпадне, ако бъде прието изменение 66, а не изменение 65. Разбрахте ли? Са. Voilà. Alors, on va commencer. Donc, je commence par le rapport euh, Kaczmarek. Започваме с доклада на господин Качмарек. Проблем ли има? Започваме. Изменение 9. Електронно гласуване. А, това е издигане на ръка. Мен, мен ми казаха, че всички изменения са а, по електронен път. Добре, издигане на ръка. Кой е за? Против? Възражали се. Отхвърля се. Изменение 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 1. Компромиса за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение. Тогава стигаме до 16. Кой е за? За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 17 за. Против. Въздържали се. Приема се. В параграф 1 компромис Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега стигаме до 21. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 22 изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 23 за, против, въздържали се, приема се. Проверяваме. Май прибързах изменение 23. Кой е за? Е, всъщност да проверяваме по електронен път начало на гласуването. Адопти. Приема се. Изменение 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 25 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 2. Компромис е латинско за, против, въздържали се, приема се. Изменение 10 по параграф 1. А не, 20. Изменение 28 чак за, против, въздържали се, приема се.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 Аз бих казал, че се отхвърляме, се приема. Проверяваме. Втора част на изменение 40. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Устно изменение, господин Кларкинг. Тоест, извинете, каза ораторът госпожа Макларкинг.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 Отхвърля се. Изменение 47 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 48 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 49 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 50 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 51. Не, отпада 51. Извинете. Параграф 6. Компромис е в латинско в две части. Кой е за? Първа част. Извинете. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Е, проверка. Гласуваме. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 52. En faute, 52. Ah oui, d'accord. Donc, amendement 52, la deuxième partie. Изменение 52 за втора част. Против. Въздържали се? Отвърля се. Изменение 54. За. А, до 55 стигаме всъщност, или не? 53. Voilà. Amendement 53. Изменение 53. Кой е за? Против. Qu'est-ce qui se passe Amendement 53. Изменение 53. Е bon. Pardon Non, c'est non. Не. Отпада, ако 52 бъде прието. Знаете ли, изкажете се на микрофона, защото на английски не ви разбирам. Ако компромис F бъде прият, а той беше, тук трябва да се извърши замяна с and also. Добре казано. Да, много по-добре, отколкото аз да бях го казала на английски. Изменение 53. Кой е за? Против? Въздържа. Пардон, проверяваме. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 57. За. Против. Въздържали се. Приема се. 58 за, против, въздържали се, приема се. 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 7, компромис Гелатинско за, против, въздържали се, приема се, 60 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 61. А, не, греша. Греша, май прибързах. 62. За, против, въздържали се, отхвърля се 63-то. 65-то всъщност. За, против, въздържали се, приема се. 66-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. Т.е. приема се. Изменение 68 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 69. Не, всъщност 69 отпада. Параграф 9. Компромис Хаш латинско за, против, въздържали се, приема се. Изменение 70 или не? 74 за, против, въздържали се. Проверяваме. Начало на гласуването. Край на гласуването. И някой не е гласувал. Ето, край на гласуването. Приема се. 75 отпада. 77 не, 76-то, първа част. Кой е за? 76-то. 76-то, не 77. Ан, Ан, ти ме подвеждаш. 76-то изменение. За първа част. Против. Проверяваме. Електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 77 сега. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се 78. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се 79-то изменение. Разделно гласуване. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Проверяваме електронно начало на гласуването. Побързайте! Сега гласуването е приключено. Отхвърля се. Параграф 10. Устно изменение. Второ. Е, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 80. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 81. За? Против? Въздържали се? Приема се. 82. За? Против? въздържали се. Всъщност проверяваме. 82-ро изменение, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. С един глас повече. Параграф 10, устно изменение 3. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Изменение 83 отпада стигаме до параграф 11. Компромис и кой е за, против, въздържали се, приема се. 84-то изменение, не всъщност, къде продължаваме с изменение 88. Параграф 11, изменение 88 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 89 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 90 за, против, въздържали се, приема се. 91 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 92 за, против, въз... проверяваме. Начало на гласуването. 92 изменение. Край на гласуването. Приема се. 93-то изменение. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. 94 за, против, въздържали се, приема се. 95 за, против, въздържали се, приема се. 96 за, против, въздържали. Всъщност проверяваме. По-добре, отколкото да вдигаме ръце, като че ли се поморихме. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. 97 изменение за, против, въздържали се, приема се. 98 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 13. Компромис Д латинско за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение 4. Не, всъщност продължаваме от 104 нататък, по параграф 13, изменение 104. Да, не, да, не. Изменение 104. Кой е за? Против? Въздържали се? От... Приема се. Изменение 105. За? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 106 по параграф 13. За? Против? Въздържали се? Приема се. Устно изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение на това отпада. Параграф 14, изменение 108 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 109 за, против, въздържали се, отхвърля се, проверяваме. Pas sûr de moi. Le vote est ouvert. Понеже не съм сигурен, че е по-добре да проверим начало на гласуването. Отхвърля се. Параграф 4. И така. Параграф 14. Изменение 111. За, против, въздържали се, приема се. 15. Компромиса J. За, против, въздържали се, приема се. 113. За, против, Въздържали се, приема се. Стигаме до 115 в момента. Параграф 15 в изменение 115 за, против, въздържали се, приема се. 116 за, не то пада всъщност. И така, ако 116 се приеме, следващото пада. Добре, отхвърля се. Печелите с две точки. Параграф 16, изменение 118 за, против, въздържали се, приема се. Всъщност не съм сигурна. Нека да проверим 118, начало на гласуването по изменение 118. Край на гласуването. Приема се. Просто явно не сте вдигнали достатъчно високо ръце. 119 за, против, въздържали се. Приема се. 120 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 121 за, против, въздържали се. Приема се. Параграф 16. Компромиска. За, против, въздържали се.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 145 не бе прието. Такъв е живота, господин Качмарек. Трудно се проследява всичко. 148 за, против. Въздържали се, приема се. 149 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 19 от е, изменение 150 на две части. Първа част за, против, приема се. Втора част за, против, електронно гласуване по втората част на 150. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Параграф 20. Компромис Н. За, против, въздържали се. Приема се. Изменение 151. Voilà, donc amendement 157, параграф 20. 157, параграф 20. За, против, въздържали се, приема се. Le compromis O qui est... Компромис О.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 пада, ако 158 се приеме. 158 не бе прието. Следователно трябва да гласуваме 162. 162. Господин Кашман. 162 за. Против. Проверка. Начало на гласуването за 162. Край. Adopté. Amendement 161. Euh, tombe 661, il est adopté. Donc, Amendement 161, qui est pour 161. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 21, 163. За, против, приема се. 164 за, против, Въздържали се. Приема се. 165 за, против, въздържали се. Проверка. Начало на гласуването на 165. Край. Приема се. 21 изменение 166 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 167 за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 22, компромис 5. Две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Проверка. Втора част на компромис П. Начало на гласуването. Край на гласуването. Amendement. Ouais. 172. Hein. Donc, paragraphe 22, amendement 172. Qui est-ce qui est pour Paragraphe 22, 172. За. Против, въздържали Мисля, че се приема. Параграф 23, компромис Р. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 173 ли? Не, 174. Amendement. Parce que, voilà. Amendement 174 qui est pour. 174 за. Abstention rejetée. Amendement 176 qui est. Отхвърля се. 176. Грешка. 178. Параграф 23. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 23. 179. Pareil, c'est ensemble. Donc, euh, и 180. Même, il y a deux parties. Donc, qu'est-ce qui est pour На две части. Първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се, приема се. Следващите три могат да бъдат заедно, но 181 за против въздържали се приема се, 182 за против въздържали се приема се, 183 за против въздържали се приема се, 184 за 185. Параграф 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. 23. Изменение 186 за, против, въздържали се, приема се. 187 за, против, въздържали се, приема се. 188 за, против, въздържали се, приема се. Точка от преамбила Б, изменение 7. За, против, въздържали се, приема се. Точка от преамбила С. Приема се. 4, amendement 1, en, en bloc Non.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 отпада, защото 3 е прието. Шесто. За, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване за окончателния доклад. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Voilà. Félicitations au rapporteur. Поздравление за докладчика. On est où là on, est, on, est, on, on a fini on a, on a quatre votes. Voilà. On est chez M. Dillon. Nous allons passer à la suite. Donc, euh... Преминаваме към следващата точка.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 19 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 20 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 4, изменение 21 на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 22 за, против,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 Отхвърля се. Двадесет седем. Приема се. 28 за, против, въздържали се. Приема се. 28 за, против, въздържали се. Приема се. 30 за. Не, това пада. 31 за, против, приема се. Устно изменение. Едно за, против, приема се. 33, параграф 12. Абстенцион. Адопте. Приема се. 13 amendement 34 en deux parties. Qui est pour? 34 на две части. Първа част. Първа част за, против, въздържали се, Отхвърля се. Втора част. Пада. Първата е прията. Искате ли проверка? Добре, проверка. Откривам гласуването. Première partie, c'est ouvert. Donc le vote est fermé. Ah, c'est adopté. Eh bien, vous avez bien fait. Интересно, приема се. В такъв случай гласуваме и по втората част. Трябва малко по-високо да си вдигате ръката. знае, че сте умре, но не бъдете стеснителни. Втората част. Кой е за? Против? Втора част. Ти е пур? Дозем партия. За. Против. Отхвърля се. Отделно гласуване. По параграф 13 в първоначален вариант. За, против, въздържали се, приема се. Устно изменение 2. За, против, моля за тишина, защото като си говорите не мога да проследя нещата. Приема се. Извинение 35 пада. 36. На три части. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Проверка на втората част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Трета част. За. Против. Отново проверка на третата част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 14, изменение 37 за, против, въздържали се, приема се. 14 изменение 38 на две части. Първа част за, против. Приема се втора част за, против. Проверка на втората част на изменение 38. Откривам гласуването. Закривам гласуването. Отхвърля се. Параграф 15, изменение 39 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 40 за, против, въздържали се, приема се. Следващото пада. Параграф 15, изменение 41 за, против, въздържали се, приема се. 42 за, против. Той е на две части, извинявайте. Първа част. Първа част за, против, въздържали се, Приема се втора част за против. Приема се. Изменение 26 за против. Приема се. Параграф 15, изменение 40, 33. 43, извинете. Параграф 16. Отхвърля се. Стигаме до изменение 46. За. Против. Проверка. Начало на гласуването по изменение 46. Край на гласуването. Отхвърля се. Отделно гласуване по параграф 16. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 47 за. Приема се. За. Против. Приема се. 49. Две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Извинявайте. Приема се. Да направим проверка. Първа част на изменение 49. Електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 18.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 Може би се отхвърля, но трябва да направим проверка. 54. Откривам гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Отделно гласуване. По параграф 19 за против. Приема се. Изменение 55 за, против, въздържали се, приема се. 19. Изменение 56 за, против. Проверка. Начало на гласуването по изменение 56. Мисля, че е прието, но нека да видим край на гласуването. Параграф 57, qui е pour? Contre Абсенсион. 57 за против. Приема се. 58 за против. Въздържали се. Приема се. 59. Да, 59 за против. Въздържали се. Проверка с електронно гласуване. Pour l'amendement 59. Le vote est clos. Край на гласуването. Приема се. Параграф 22 изменение 61 в три части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, пада. Трета част за, против, въздържали се, приема се. Изменени 60 за, против, въздържали се, приема се. 63 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 64 за, против, въздържали се, приема се. 65 за, против, въздържали се, приема се. Сега точки от преамбюла. По изменение 6. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 7. За, против, въздържали се, приема се. 8. За, против, въздържали се, приема се. 9. А, извинете. Тук имаме разделно гласуване. Две части. По първата част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Точка по преамбюла С. Изменение ОА3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 11 за, против, въздържали се, приема се. Осно, а, устно изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Така, отиваме а, амблок гласуване от 13 до 17. Значи изменение от 13 до 17. За, против, въздържали се, приема се. така. Нека да гласуваме амблок от 1 до 4. Нямате нищо против, нали? За, против, въздържали се, приема се. И така, гласуване като цяло. Моля, гласувайте. Бързо, бързо. Моля, прекратете гласуването. Приема се. Поздравления на докладчика. Alors, une petite annonce pour le vote suivant. Le secrétariat... Съобщение от председателя за следващото гласуване. Вчера секретарията ви предостави устни изменения 5, 11 и други. Но господин Мичел не е тук защото той подготви тези текстове. Някой ще го за... смени ли, за да ги изчете? Да, добре. Française, moi, alors, français Alors, c'est un français quand même. Hein S'il vous plaît, faites un peu moins de bruit parce qu'on va continuer et c'est très perturbant d'entendre les gens bavarder. Ако може малко по-малко да е шума в залата, ще бъде много добре. А искам да вървим бързо, за да си свършим работата бързо. Така, доклада на господин Гьоренц. Нека да проверим електронно първото гласуване по изменение 20. Прекратете гласуването. Приема се. Така, параграф 1. А. За, против. Въздържали се. Приема се. Ба, oui, mais il faut voter. Vous êtes tous prêts là Voilà. Ok. Donc, euh, le budget 1, qui est pour Бюджет 1 за, против, въздържали се, пад, отпада. 4 за, против, въздържали се, приема се. Бюджет 2 за, против, въздържали се, приема се. И така, Афет 13 в три части. За първата част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Нека да проверим. Така, Афет 13, втора част. Моля, гласувайте електронно. Прекратете. Отхвърля се. Третата част. За. Против. Приема се. А, или може би се отхвърля. Моля, гласувайте електронно по третата част. Прекратете гласуването. Приема се. Не си Вдигате достатъчно добре ръцете и не се вижда. Компромис едно. За, против, въздържали се, приема се. А сега изменение 23. За, против, въздържали се, приема се. 24. За, против, въздържали се, прием... а, отхвърля се, мисля. Нека да проверим електронно по изменение 24. Прекратете гласуването. Приема се. Параграф 2, изменение 25. За, против, въздържали се, приема се. 26 то отпада. 27 то за, против, въздържали се, приема се. Първо 28 сега да гласуваме. Monsieur Guerin, si vous voulez prendre la parole après, je pense au 29. Господин Георенце, искате да вземете думата след 29, така ли? Добре. Нека първо да гласуваме по 28 изменение. За. Значи 28. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Изменение 28. Моля гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 29. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 30. За. Против. Въздържали се. Ще проверим. Не съм сигурна, казва председателката. Нека да гласуваме електронно. Прекратете гласуването. Отхвърля се.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 Всичко друго пада. Така, стигаме до бюджет 4 на две части. За, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, нека да проверим. Електронно гласуване по втора част на бюджет 4. Край на гласуването. Приема се. А сега параграф 4 ще дам думата на господин Свенсън. Благодаря много, госпожо председател. Искаме да се включат думите. Изисква демок... да бъде от ключово значение контрола от страна на парламента по този начин ще може да се укрепат демократичните общества в държавите партньори. Благодаря. Добре, кой е за това устно изменение? Против? Въздържали се? Приема се. Сега преминаваме към Компромис 2. За, против. Е, хората като че ли нещо се разсеяха. Конт 2. За, против. Въздържали се, приема се. Конт 3. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 3. За, против, въздържали се, приема се. Стигаме до Афет 6. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 41. За, против, въздържали се, приема се. Много ви моля, пазете тишина. Изключително трудно е да се проследяват нещата, които трябва да гласуваме. 42 за против въздържали се приема се. 43 за против въздържали се приема се. Изменение 44 за против въздържали се приема се. Ако желаете, можем да гласуваме амблок от 45 до 47. Добре, от 45 до 47 за, против, въздържали се, приема се. Афет 4 за, против, въздържали се, приема се. 48 за, против, въздържали се, приема се. 49 отпада, 50 за, против, въздържали се, приема се. Афет 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 51 пада, значи 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 53 за, против, въздържали се, отхвърля се. Бюджет 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Конт 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 54. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 55. За. Против. Приема се. Конт 8 за против въздържали се приема се. Конт 9 е, има две части. Първа част за против въздържали се приема се. Втора част за против въздържали се отхвърля се. А, параграф 8 бюджет 6 за против въздържали се приема се. Изменение 56 за против въздържали се приема се. Афет 8 за против не, това ще го проверим. Моля, гласувайте електронно по АФЕТ 8. Прекратете гласуването. Приема се. Параграф 10, изменение 57. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 58. За, против, въздържали се, приема се. Афет 9. За, против, въздържали се, приема се. Второ устно изменение. Благодаря ви, госпожо председател. Смята, че държавите богати на петрол и минерални ресурси имат достатъчно капацитет за да а, финансират развитието на своето общество и се обръща към комисията с молба бързо да преразгледа необходимостта от предоставяне на нашата помощ. Да, благодаря. За, против. Не, нека да проверим електронно. Прекратете гласуването. Приема се. 59-то пада. Значи сега сме на 60. За, против, въздържали се, приема се. 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 62 за, против, въздържали се, приема се. 63 за, против, въздържали се, отхвърля се. Афет 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. Конт 5 за, против, въздържали се, приема се. Афет 11 за, против, въздържали се, приема се. Афет 12 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 64 за, против. Нека да проверим електронно. Прекратете гласуването. Отхвърля се.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 Бюджет 11 на 4 части. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Трета част за, против, въздържали се. Нека да проверим. Трета част. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Приема се. Четвърта част. За, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но нека проверим електронно по четвърта част. Прекратете гласуването. Приема се. Извинение 68. За. Против. Въздържали се. Приема се. Бюджет 12 за. Против въздържали се, приема се. Бюджет 13 за, против, въздържали се, приема се. По точките от преамбюла, изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Госпожа Свенсън има думата. Господин Свенсън има думата. когато бюджетната подкрепа се е превърнал в ключова форма на помощ и целта на комисията е да продължи да я предоставя и през идващите години. Да се да се заличат тези думи. Тези, които са за това осно изменение, против, не, нека да го проверим. Електронно, моля. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 6. За, против, въздържали се. Да. Кои са за? Изменение 6. За, против, въздържали се. Не съм сигурна. Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 7. Моля, гласувайте.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 където подкрепата за бюджета ще помогне за качеството и ефективността на помощта на базата на хармонизацията и тогава ще може с помощта на а, съгласието на, между всички донори ще бъде важно. Should help или ще помогне, трябва да помогне да бъдат включени като думи. Добре, за. Против, въздържали се, приема се. Изменение 12 за. За. Против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 15 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 16 за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се въздържали се, приема се. 18. За, против, въздържали се, приема се. 19. Не това отпада. Добре. Нека да видим сега точките от преамбюла. Електронна проверка. Отхвърля се третото изменение по тях. Цяло, гласуване е върху цялостния доклад за, против, въздържали се. Приема се поздравление за докладчика.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 Ще приключим гласуването с съмнението, становището на господин Геренс. И така започваме изменение 2. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 1, компромис 1, за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7, за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3, на две части. За, против, въздържали се, приема се първа част, втора част. За, против. Не, не, нещо стана. Втора част за, против, въздържали се. Не, не е ясно. Нека проверим електронно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Сега сме на изменение 16, параграф 5. За. Господин Геренс, вие за ли сте своето изменение? Против? Въздържали се? Приема се. 17. За. Против? Въздържали се? Приема се. 18. За. Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 19. За. Против. Не съм сигурна. Трябва да проверим по 19-то, моля. Прекратете гласуването. Приема се. 20-то. Не, извинете. 22-ро. За. Против. Въздържали се. Приема се. 23. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменения 24, 25 и 26, те са идентични. Гласуват се блок. за, против, въздържали се, приема се. Изменение 27, за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение от господин Гюринс. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Ето текст. Искам сегашния текст да се замени със следния. Смята, че Европейският съюз като основен донор на средства има а, за цел да бъде водач а, в международното сътрудничество за глобалното развитие, като от тази гледна точка е необходимо вътрешно ведомствено звено за размишление, което да направлява комисията при нейния политически избор. Ами, вижте, един неефективен половин час или четвърт час прекарахме. Ще гласуваме за това устно изменение. Против? Въздържали се? Приема се. Окончателно гласуване по електронен път. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. С единодуши. Поздравление на господин докладчика. Браво! Voilà. Et maintenant, on a quoi là On a quoi là Qu'est-ce qu'on a maintenant On a de Je vous laisse 3 euh, minutes pour quitter la salle. Давам ви 3 минути да напуснете залата без шум. 3 минути за безшумно излизане от залата, знак на уважение към хората, които ще продължат работата си в заседанието. Започваме след няколко секунди. Моля, заемете местата си. Ако обичате, заемете местата си, защото сме доста закъснели. Yes. Alors, c'est ça. Alors, merci à toutes. Благодаря на всички ви. Моля, заемете местата си. Не зная кои са групите посетители. Няма ли достатъчно столове отзад? Моля, онези, които имат столове, да седнат. S'il vous plaît. Voilà, j'ai le plaisir de souhaiter... С удоволствие казвам добре дошла на нашата колега Ева Брита Свенсон, председател на Комисията за правата на жените и е, за равенството на двата пола за нашето съвместно заседание. Дневният ни ред е посветен на въпроса за сексуалното насилие по време на конфликти, като ударението ще бъде поставено върху положението в Демократична република Конго. Е, поканили сме също госпожа Маргот Валстръм, бивша европейска комисарка, а днес специален представител на ОНЕ за сексуалното насилие в конфликтите, както и господин доктор Денис Муквеге, гинеколог е, в болницата Панци, Букаво е, и лауреат на Международната награда Крал Бълдуин за развитие 2010-2011 година, която му бе връчена вчера в Брюксел. Моля с аплодисменти да го поздравим. Ah, Също така. Господина Римова Сакани, извинявам се сигурно за лошото си произношение, е сред нас. Той е посланник на Демократична република Конго. Приветствам го. Нямам името на другия човек, когато трябва да приветствам. Тоест, приветствам всички хора, които представляват посолството на Република Конго. Припомням ви, че е, Европейският парламент многократно е разисквал този въпрос е, и е, е приемал резолюции, осъждащи тези факти. Нашите две комисии смятат, че е задължително да бъде насочено общественото мнение към тази проблематика и смятат, че опитът на поканените, които се борят с проблема от различни позиции, е, ще допринесе много за дебата в Европейския парламент е, по е, този въпрос. Ще дам думата на госпожа Валстрем за около 20 минути, всъщност 15, за да наваксаме е, закъснението, за обзор на нейната работа в ООН, е, за досега постигнатите успехи, но и за трудностите, с които тя все още се сблъсква, след което ще дам думата на господин доктор Муквеге, за да ни запознае с опита си на място. Давам думата на госпожа Валстрем за 15 до 20 минути. Благодаря. Много се радвам, че е, отново съм тук в Европейския парламент, за да взема отношение към тази важна е, тема. Голяма чест и удоволствие е да бъда тук с е, Дени Мукуеге, който е много известна личност от болницата Панци в Букаво. Е, ще направя така, че и за него да остане време е, да е, сподели вижданията си и да отговори на вашите въпроси. Моята длъжност е съвсем нова. Тя бе създадена преди една година чрез една от последните резолюции на съвета за сигурност, посветена на въпросите свързани с жените, мира и сигурността. Още преди 10 години бе признато, че войната и мирът по различен начин засягат мъжете и жените и че на жените трябва да бъде придадена роля в мирните преговори. Последните резолюции Въпросът за използването на сексуалното насилие като оръжие или като тактическо средство по време на война бе изведен на преден план и бе определено като приоритет да се борим с този глобален бич. Той е глобален бич, а не африкански проблем или проблем само в Конго. Той съществува навсякъде, където съществуват конфликти по света. Трябва да се борим с безнаказаността, да сложим край на безнаказаността, да мобилизираме политическите лидери, е, да се борят е, с този проблем, е, да снабдим ООН и международната общност със средства да реагират по-ефективно на този проблем и да овластим жените чрез всички свои политики, да им дадем глас и да имат място при вземането на решения. Както казах, е, ролята ми е да наблюдавам положението в света. Ние сме общо 9 души, малък е екипът ни. И избрахме 7 страни, е, към които е, сме насочили особено вниманието си. Демократична република Конго, още 4 в Африка, Централно-Африканската република, Судан, говоря за цялата територия, включително и Южен Судан, Кодивуар, Да, Централно Африканската република е споменах всъщност. Избрахме и Босна и Херцеговина и Колумбия също така, извън Африка. Тоест имаме няколко страни, по които работим интензивно и извън Африка. Там все още този проблем съществува, включително е, правосъдието и е, възмездяването на преживелите лица и на пострадалите. Е, ако хвърлим поглед към предисторията на проблема, е, казва ни се, че това това е неизбежно явление, че то е вреда съпътстваща неизбежно конфликтите. Това е едната позиция, но другата позиция е, че това е неизразимо престъпление. Дори по време на Нюрнбергския трибунал прокурорът заявява, че не е в състояние да опише извършените жестокости. Ние трябва да примирим тези две позиции. Трябва да докажем, че не става дума за неизбежно явление толкова неизбежно е масовото изнасилване, колкото масовите убийства. Това е нещо, което трябва да бъде заклеймено и е, със сигурност трябва да се борим с това явление във всяко свое политическо начинание и трябва да говорим за него. Именно за това работата на доктор Мукуеге е толкова важна. Е, той е, помага да се разчупи мълчанието, с което, с което е обвит този проблем. Във всичко, което прави парламента, във всички ваши проекти и политики трябва да се задава този въпрос. Ако не го задавате, рискувате никога да не чуете отговор, никога да не узнаете какво е положението на място. Значи този въпрос трябва да намери място във всички наши политики. Ще добавя и още нещо много важно. Демократична република Конго има нещо, което непрекъснато подхранва конфликта, което финансира въоръжените групировки. И това е миния добив. А, именно за това решаването на въпроса за конфликта при добива на суровини е толкова важно. ООН е възприело позиция в смисъл, че суровините трябва да бъдат картографирани, също така трябва да се установи система за проследяване при вноса на такива суровини и мисля, че Европейският съюз трябва да вземе пример от тази позиция. Така, може би, ще стигнем до глобален режим, както този за кървавите диаманти. Много ми се иска да видя инициатива в този смисъл тук. Както казах, чрез последната революция 1960 от декември миналата година получихме достъп до целия арсенал от средства, с които разполага съветът за сигурност. Сега ще установим глобален контрол и наблюдение за развитието на проблема. Ще събираме повече цифри и факти максималният обем, защото, както знаете, това явление е съпътствано от много срам и заклемяване на пострадалите. Изключително много случаи всъщност не се оповестяват. Ще можем да обявяваме имената на извършителите на този вид престъпление и ще имаме достъп до санкциите, с които разполага съветът за сигурност замразяване на имущество, забрана за пътуване на извършителите в други страни и прочие. Това също е изключително мощно средство, което може да се използва, за да бъде сложен край на безнаказаността. Искам да направя така, в всички мирни преговори да се задава въпроса има ли жена на масата. През последното десетилетие в 300, от 300 международни процеси на преговори само в 18 е бил поставен въпросът за сексуалното насилие всъщност, ако няма жена на масата на преговорите, това означава, че вие игнорирате половината от населението на съответните страни в тези преговори, които са насочени към установяване на мир и сигурност. За това аз а, е, мисля, а, е, че а, е, би трябвало да си дадем сметка за реалното отражение на сексуалното насилие върху толкова много жени по света. Това е много голяма пречка за възстановяването на мира и сигурността навсякъде, за което и място да говорим. Едва сега започваме да оценяваме последиците на престъплението. Знаем, че те са дълготрайни, те се усещат с десетилетия. И за това а, подкрепяме всяко усилие за економическо развитие и за социално развитие. Но ако този проблем не се реши, а, този вид развитие, към който се стремим, ще бъде много по-труден а, за постигане и много по-скъпо ще бъде постигането му във вашите комисии в Европейския парламент се надявам, че ще започнете да нарушавате табуто, ще започнете да говорите, да задавате въпросите, да цитирате конкретно случаите на сексуално насилие. Последният пример е Либия, защото въпреки амбициозната си резолюция, съветът за сигурност на ОНЕ по отношение на Либия забрави да спомене сексуалното насилие, макар че сега вече знаем, че и там на тази територия проблемът съществува. Нашата работа съвместно с Демократична република Конго е пример в сферата. И мисля, че тя ще се превърне в критерии за нашата международна солидарност, в пробен камък за нея. Ще можем да видим чрез това си сътрудничество доколко активни и резултатни можем да бъдем в мерките си, как можем да разчупим мълчанието. Благодаря ви още веднъж за това, че поставихте въпроса в дневния ред, за това, че поискахте да го обсъдите с нас. И се надявам също, че ще има сътрудничество и координация и между ООН и Европейския съюз на всички равнища. Ако съществува такова сътрудничество, много може, повече можем да постигнем в борбата срещу този бич. Благодаря ви. Je passe la parole à, euh, au docteur Mukwege. Давам думата на господин Муквеге. Combien 15 до 20 минути. Merci, madame, pour la parole. Благодаря за дадената ми дума, госпожо председател. След общото експозе на госпожа Валстрем за изнасилването като общ проблем, искам да иллюстрирам ситуацията в Демократична република Конго и то от 15 години. Най-напред искам да уточня, че изнасилванията, извършвани в Конго, обратно на това, което разпространяват медиите, не са свързани с културата – а са последица на войната. И мисля, че тук можем да си дадем сметка как конфликтите еволюират, но и престъпленията, извършвани по време на конфликтите и след тях, също еволюират. И, е, така ще поставим всъщност това насилие а, в неговия правилен контекст, а именно контекста на войната тези престъпления, тези изнасилвания в Демократична република Конго често се извършват системно. Системно, тъй като е, често пъти се практикуват в цели села, независимо от възрастта на хората, някой път дори безразлично, безразличен е полът на изнасилваните лица. А групите от извършители имат свои методи. И често пъти тези методи включват укриването на преките извършители ако една група извършва методически изнасилвания, може по метода на изнасилването всъщност да се разбере кой е извършителят. Разбира се, че това са планирани престъпления, а това означава да имаме ние от, съответна ответна реакция, да имаме своите арсенали. Мотивите, които стимулират тези престъпления, са незаконната експлоатация на минералните ресурси. Но за да можете да експлуатирате нелегално природните ресурси, вие трябва да подчините по незаконен начин населението, което е най-близо до тях. Значи, когато направите една карта, виждате, че там, където има най-много престъпления, най-много изнасилвания, има и най-много злато, има най-много минерални богатства. Така че това са предумишлени престъпления. Най-тъжното е, че при тези престъпления мишена са жените, защото жените са стълбовете на семейството, стълбовете на обществото. И освен това, когато жените бъдат пречупени, е много по-лесно цялата общност да бъде раздробена. Тя се разпада. От медицинска гледна точка през тези 15 години видяхме еволюция на деянията. И мога да кажа, че когато започна войната през 96-та година в Демократична република Конго, е, ние е, имахме най-вече наранявания. Наранявания характерни за всяка война, за всеки въоръженен конфликт. Е, след решението на президента Лоран Дезире да се върнат неговите съюзници в страните им по происход, се забеляза промяна на тактиката. И тази е, тактическа промяна се характеризира а, през 98-99 година. А, промяната се изразяваше в а, много специфични наранявания, нанасени на жените и не можеха тези наранявания да, бъде, да бъдат обяснени с обичайните наранявания от войната. Имаше специфични лези и специфични рани, обикновено по половите органи, по гениталния апарата, и а, те бяха наистина с много специфичен характер. Третата фаза на а, войната беше след преговорите. А, имаше групи, които започнаха а, отново да водят а, военни действия и а, се а, постараха да окупират една част от територията на Демократична република Конго. А, беше създадено движение съпротивително, магма беше наречено това движение, съпротивително движение на населението в Конго бежанците се превърнаха в политическо ко, военна сила и констатирахме, че войната се е прехвърлила срещу гражданското население. Тя вече се води срещу гражданското население като цел, като мишена. И всъщност населението беше това, което поемаше най-тежките щети, особено жените. От този спор между правителствените сили и тези паравоенни образования. И тук вече бяхме свидетели на много тежки наранявания, много тежки вреди. След което се стигна до смесване с тези групи, отцепнически, отчасти бяха постигнати споразумения, но това сливане, това смесване ще бъде направено по специфичен начин, без да се зачитат правилата на преходното правосъдие. Всички се събират на едно място. Много дискусии трябваше да, бъде, да бъдат проведени. Говоря за обединяване на войниците от правителствените формирования, възстаниците, които нямаха никакво образование и дори 10 годишни деца т.е. деца, които на 10 годишна възраст са влезли във възстаническите групи и са получили оръжие, за да се снабдяват с храна, за да се снабдяват с пари и с всичко, което пожелаят, включително да имат достъп до жените. Така се разви една култура на така насилие, дори когато бяха обединени в армията всички тези отделни елементи, не си давахме сметка за травматизма, за травмите, които претърпяват тези деца и за тяхното възпрепятствано в дългосрочен план психическо развитие. Те не могат да бъдат истински войници. Какъв е резултатът? Ами резултатът е в Физи, Барака, Оакали, той се вижда. Започнаха изнасилванията и никой не зададе въпроса кой точно ги извършва. Мисля, че с оглед на превенцията, когато е, имате предвид етапите на развитие, които очертах, наистина трябва да се проведе много внимателна дискусия. Да, трябва да има такава атмосфера на контрол, на наблюдение, за да се знае кой, кога, какво прави. Днес в Демократична република Конго все още не знаем какъв е броят на изнасилените жени. от различни места постъпват различни статистически данни и ние дори не знаем какво става в действителност. Мисля, че чрез този мониторинг, чрез наблюдението може да се проследи еволюцията структурата на а, самите престъпления, а, на метода на тяхното извършване. А, и днес, а, когато се а, набират млади а, войници и, и ги пускаме в обществото, без да сме излекували техните стари психически травми, всъщност не си даваме сметка, че те никога не са могли да възприемат една култура на уважение към обществото и към жените. И е, това е, е свързано и с друго явление. Всички е, деца, които са видели как родителите им изнасилват и убиват, които са виждали, е, че техните е, родители не проявяват уважение към никого, те продължават да бъдат в обществото, без никаква грижа да се полага за тях. И утре е, ще нанасят вреди на конго... конгуанското общество на свой ред. Мисля, че сега е моментът да обърне внимание на тези деца, които са видели родителите си да извършват насилие в, свое, в тяхно присъствие. Те трябва да бъдат специално обучени. Те трябва трябва да бъдат научени да уважават майките на другите деца, но това много трудно се е, постига, ако не сте уважавали своята собствена майка най-напред. Установяваме, че в началото е, е много а, трудно а, да се осигури възприятие от страна на тези деца. А, цял екип от психолози трябва да работи, а, за да а, възстанови отношенията между една майка, която е претърпяла изнасилване и нейното дете. Има, а, разбира се, а, и майки, които напълно се отричат от децата си. Те ги отхвърлят след като спрямо тях бъде извършено такова престъпление. В момента сме свидетели и на а, една такава тенденция. Майките казват, доктор Муквеге, това вече е ваше дете. Вие се занимавайте а, с. А, с него аз искам да започна живота си на чисто и това дете не ми трябва. Всъщност, родителите на това дете са, други казват, родителите на това дете са убили нашата сестра, нашата майка, нашия баща и там не може да има никакво признаване. Така тези деца отново се превръщат е, в бреме. А, мисля, че чрез превенцията а, трябва да позволи използването на стратегии за интегриране на тези деца и те да могат отново да намерят мястото си в обществото. Благодаря ви за това, че ми а, отделихте време и че ме изслушахте така внимателно. Je passe la parole maintenant à Madame Svensson. Госпожа Фенсън. Благодаря. Благодаря и на уважаваните ни гости. Както за всичката информация, която ни предоставиха и разбира се за вашия ангажимент и работа по отношение на тези, на това ужасно сексуално насилие в конфликтни ситуации. От страна на Комисията по права на жените и равнопоставеност между половете за мен е удоволствие от името на всичките колеги в парламента, че имам възможност да работя заедно с Комисията по развитие по тази тема. Както и тази възможност да обменим мнение днес. Само няколко думи, защото знае, че много от нашите колеги, евродепутати, искат да вземат думата днес – така че бих искала само да кажа, че борбата срещу всичките различни форми на насилие на базата на половете е едно, един от приоритетите в нашата комисия по правата на жените и равнопоставеност между половете. И това сексуално насилие в е, конфликтни ситуации е престъпление срещу правата на човека и то е военно престъпление. Друг един въпрос, който искам да повдигна тук е повишаване участието на жените във всички миротворчески процеси. И ние ще работим по резолюцията на ОНЕ 1325, за да се сложи край на това сексуално насилие в е, конфликтни ситуации. Бих искал да заявя, че е необходимо по-сериозно сътрудничество на ниво Европейски съюз и ниво ООН за предприемането на конкретни стъпки за поставяне на край на това ужасно насилие. Виждаме повишаване на сексуалното насилие в конфликтни ситуации и ние трябва да работим заедно. Длъжни сме да сложим край на това ужасно положение. Благодаря. Merci beaucoup. Nous allons donc passer la parole aux députés. Благодаря. Сега думата имат членовете на комисията. Давам си думата първо на себе си. По две минути не изказваме, защото закъсняваме с програмата. И освен това не смятам, че ни трябва много време за да кажем това, което имаме да кажем. Това, което искам да кажа на вас, е, доктор Мукаве, е, че много се радвам отново да ви видя. Бях в е, Букаво през ноември 2010. Вие бяхте любезния домакин там. Вие ми показахте е, болницата Пази, която ръководите. И аз докладвах пред комисията, когато се върнах от е, посещението си. Имам няколко въпроса. Много средства се разходват в борбата срещу сексуалното насилие, но знаем всъщност, че много малко от тези средства стигат до самите жертви. Когато говорихме в Киншаса, в парламентарната асамблея, бих искал да кажа, че много членовете на настоящия парламент, аз включително, бяхме много разочаровани, защото на практика нищо не бе казано за разпространението на сексуалното насилие. Аз повдигам, повдигнах отново въпроса на срещата в Централна Африка, наскоро проведена през април тази година и много конструктивни дискусии проведохме за сексуалното насилие в Демократична република Конго. Това бе отразено в съобщението за пресата. И още веднъж искам да ви кажа какво се казва в това комунике. Казва се, че парламентаристите бяха удивени, че разпространението на сексуалното насилие и риска от свеждане до минимум на значението на това и ние искаме да се покаже ясната решимост за борба с това явление. Парламентаристите отбелязаха, че конвенциите, които са подписани, трябва да бъдат ратифицирани и изпълнявани на практика. Казахме, че трябва да разгледаме и пострадалите от сексуално насилие в различни деликатни области. Това бяха нещата, които ние искахме да добавим в това окончателно комунике. С това приключвам и давам думата на госпожа Гормай. Зите имате думата. Много се радвам да видя и двамата тук. Маргот се чувства у дома в Европейския парламент. Работили сме заедно много дълго време. Всички сме съгласни, че сексуалното насилие е една от най-отвратителните е, агресии срещу интегритета на една жена или мъж и всъщност това е едно от е, най-ужасните посегателства на човешкото достоинство. Имам това въпроса като практическа жена. Първият е технически. При няколко седмици имахме честа да приемем тук Мишел Башлет и да проведем добър разговор с нея по отношение на положението на жените по света. Искам да знае как си сътрудничите в рамките на ООН. Как работите на практика. Знае, че основната тема днес е Конго. Това е вече втори ми въпрос и много се радвам, че успях да изслушам господин Мовеге, за да се запозная с реалните случаи в тази страна. Преди няколко седмици прочетох много тревожни новини за Либия. Представителят на ООН каза, че по време на заседанието на съвета за сигурност силите на Кадафи извършват систематични изнасилвания. Сега казвате, че а, след няколко дни бе казано, че това не са потвърдени престъпления, но те така не че са военни престъпления. По какъв начин обаче може да се подарите тази информация? САЩ предоставили разнователни данни и ако е така, какво прави не какви са правните възможности за борба с това военно престъпление? Председателят, ще изслушам няколко въпроса Имате само две минути и трябва да приключа списъка, защото има доста желаящи. Господин Геренц. Благодаря, госпожо председател. Аз също бих искал да приветствам ораторите, които се занимават с една особено сериозна тема. Специално поздравявам и госпожа Малстрем за това, че дойде при нас. Когато бе комисар по околната среда, Добре дошли на госпожа Свенсън. Не имам специално въпроси към господин Буквеге. Защото вие получихте наградата Жанре и аз бях поволен да кажа няколко думи за вашия живот и за вашата работа. Има два цитата по този повод. Две неща са нещата, които не можахте да чуете, защото вие не бяхте тук, но Ив Енслер каза, за доктор Маквеге. В Конго има десетки хиляди жени, които са, насилствено, които са изнасилвани всякаква, всяка година. Доктор Маквеге а, лекува техните наранени тела и души. По темата на вашата работа на терен, ако мога така да се изразя, която е забележителна, трудно можем да измерим мащаба и потребността от вашата работа. Има и едно друго измерение, на което трябва да наблегнем и това е начинът по който вие говорите за това явление. Защото често се проявява много безразличие към изнасилването на жени. Говорим за международни конфликти, конфликти в които хората не са особено заинтересовани и съответно международното право няма какво много да каже по този въпрос. Тези жени обаче имат е, някой, който може да защитава тяхната кауза в външния свят, за случая, за който говоря. Използвах една африканска пословица. Историята на ловците се пише от ловците. Историята на ловец се пише от ловците. Вие в момента вече замествате ловците – в литературата, пишейки е, за страдащите жени в тези военни конфликти, за разлика от безразличието по целия свят. За нас е много важно да знаем какво правите вие и какво можем да направим ние, за да ви помогнем за решаването на този проблем. Alors, Благодаря, господин Фарм. Благодаря, колеги. Добре дошли на госпожа Малстром и доктор Маквеге. Въпроси към госпожа Малстром. Първо, какво става с вашия мандат в бъдеще? Доколкото разбирам, той е ограничен във времето, но ако правилно ви разбирам, ви бихте искали да настоявате за удължаване или дори за постоянна функция. Ние бихме могли да ви помогнем, ако ни кажете как. На второ място споменахте законодателството за кървавите диаманти, конфликтните минерали. Искате Европейския съюз да приеме също законодателство като САЩ, както разбирам, но знаете ли, че можем да участваме в такива инициативи от комисията или ще ни препоръчате на нас в Европейския парламент да действаме за предлагане на такава инициатива. И накрая, просто една покана. След тази среща ще бъда домакин на премиерата на филма Resolution. Това ще бъде в е, съседната зала веднага след тази среща и всички сте добре дошли. Госпожа Неделчева. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на госпожа Валстрелм и на доктор Муквеге за много интересните им изложения и интересната информация, която ни предоставиха четири неща искам да подигна. От тях два въпроса. Първо искам да благодаря на господин Баквеге за това, че ни допълни за контекста и значението на този контекст в е, този вид конфликти. Защото изглежда сексуалното насилие става оръжие в е, войната. Благодаря, че ни напомнихте за този факт, който не трябва да се забравя. Мисля, че трябва да се загледаме по-сериозно в корените на този проблем. Когато говорим за корените на проблема, трябва да помислим за това по какъв начин се представя ролята на жените и тяхното положение в обществото. За това е възможно и за това е необходимо и да повдигнем този дебат. Трябва да разгледаме и ролята на училището обаче. Какво се прави в Конго, за да може децата в училище в най-рана възраст да разбират принципа на равнопоставеност и уважение към жените. Това е първият въпрос. Втория въпрос е много добре да имаме сътрудничество между различните структури, които работят в тази област. Съдебната или правната система, например. Какво се прави в Конго от съдебната система по отношение на жените? Знае ли се дали се издават присъди? Наказват ли се извършителите? на такива престъпления. Госпожа Малстрам, какво може да направим, за да бъдат по-добри тези структури, да обединят усилията си? И накрая за превенцията. О, не смята ли, че трябва да има по-целенасочени програми, които разгледат специфичните потребности на различните територии? Э, э, Госпожа Коста, две минути. Много ви благодаря, госпожо председател. Радвам се, че можах да изслушам тези изказвания, особено драматичния отчет на доктор Маквеге. Мисля, че това е един истински пример за начина по който можем да се противопоставим на безразличието в Европа и много други места. Разбира се, въоръжените конфликти и войната имат влияние върху семейството, имат и економически последици. Трябва да разгледаме различните инструменти, които могат да се използват. Сега, първият ми въпрос. Очевидно, обръщам се към доктора. Има ли някакви специални проекти, които се осъществяват на местно и национално ниво от е, неправителствени организации. И ако има такива, има нещо, което ние можем повече да направим по отношение на външното ни сътрудник чрез комисията. На второ място, мисля, че има проблем по отношение на граничния контрол. Както разбирам от информацията, с която разполагам от е, хора, представляващи тези групи, има проблеми с е, хора от други страни. Руанда, например допълнение към смесването, за което говорите вие. Не смятате ли, че са необходими по-добри гаранции, защото проблема е, че всъщност цели села биват е, нападани? Така че въпросът ми е във връзка с правната дефиниция в Конго на изнасилването и сексуалното насилие на жени, мъже, деца. Знае, че има 130 такива случаи, които са предадени в съда Искам да зная има ли дела, които са стигнали до съдебен процес и приключени съдебни процеси, защото съм сигурен, че Международния наказателен съд определено разглежда престъпленията срещу човечеството и военните престъпления. Повечето от тези съдебни процеси не са приключили. Знае, че е особено важно за настоящата комисия да повдига информираността на други нива. Трябва да имаме много добра проследяемост от страна на Европейската комисия за състоянието на жените в е, конфликтни ситуации. Много ви моля да се придържате към регламента, защото ако го надвишавате, отнемате времето на другите. Госпожа Свенсън. Господин Свенсън. Благодаря. Благодаря на всички за ангажираността и най-вече добре дошли на нашите гости. Просто е невероятно това, което ни разказахте. Исках да попитам доктор Маквеге а, за онези деца, които а, са играли ролята на деца войници. Те наистина са травматизирани и това ще им остане до края на живота. Но какво може да се направи? Как трябва да работим с тях, за да могат те а, да се. А, върнат към нормалния живот. А другия ми въпрос е за жените и момичетата в Северна Африка. Ние държавите членки на Европейския съюз трябва да сме отворени и гостоприемни към тези а, жертви, а не а, да си затваряме вратите и да ги отваряме само за държави като Конго и други. Да, благодаря. Сега госпожа Майснер. Наистина е много тъжно да чуем отново за тези жестокости и да се чувстваме съвсем безпомощни. Госпожа Валстром, исках да разбера как си представяте а, сътрудничеството между Европейския съюз и ООН по тези теми. След това доктор Мукве, а, Мукве А, какво може да се направи за жените и момичетата, които са пострадали от това сексуално насилие? Дали бихме могли да помогнем за тяхното по-нататъчно лечение? Да, благодаря, господин Джоскис. Благодаря. Не е необходимо да казвам, че познавам господ... доктор Мукведге отдавна. А, и искам просто да изразя отново огромното си уважение към него и неговото дело. Като, предложение, а, като допълнение към предложенията на моите колеги мога да спомена, че трябва да помислим за инструментите, които биха ни помогнали поне до някъде да се противопоставим на тези ужасяващи престъпления. Но нещо друго. Ако не разберем от какво, от къде се поражда това насилие, няма да можем да се справим. Ето защо моят въпрос е как бих, какво бихме могли да направим а, а, по въпроса за квалификацията на военните престъпления и а, да включим нещо а, в. А, а, изброяването на престъпленията като а, престъпления срещу жени, да го включим в обучителните програми на университета, университетите по света. Госпожа Бауер, която ще бъде последна. Да, благодаря. Исках да изразя своето огромно уважение към госпожа Валстром и радостта си, че мога да обмена мнение с нея. Искам да повдигна само един въпрос – въпросът за отговорността на международната общественост, защото ние можем да направим гласа си чуваем, а да организираме много срещи, но ми се струва, че този наш глас не е чак толкова чуваем в Конго или в други държави и територии, които, в които има конфликти. Оценявам високо коментара на доктор Макуеге, който каза, че а, изнасилванията не са отделни случаи, а масови. Например, миналата седмица а, на базата на данни от а, щатите се оказва, че а, жертвите на сексуално насилие в Конго са се изброяват в милиони и това наистина не може да не разрушава самата тъкан, самата същност на конгуанското общество. И, и, и последиците наистина трябва да са много страшни. Какви, какви конкретни стъпки можем да направим ние тук в Европейския парламент и вие в ООН? Благодаря. господин посланник на Демократична република Конго. Ако желаете да вземете думата, имате тази възможност за кратък коментар. Благодаря, госпожо председател. Може ли да седнете, господине, казва председателката на заседанието? Аз съм председателя на това заседание и ви моля да седнете. Господине, моля ви. Останете седнал, разбира се, снимайте, няма нищо лошо, но господин посланникът има думата. Ако не ви харесва, можете да напуснете залата. Благодаря. Господине, много ви моля, уважавайте правилата на парламента. Можете да снимате каквото пожелаете, но ще помоля да бъде изваден господина. Моля да излезе господина от залата. Мога ли да ви помоля да си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 Ona yoksan bile La séance est terminée. Messieurs, dames, la séance est terminée. La séance est terminée. Прекратявам заседанието, казва госпожа председателстващата. се научила. Suspension de séance, j'attends la sécurité. C'est inadmissible, je n'ai jamais connu ça au Parlement. Никога не съм виждала такова поведение в Европейския парламент и се обръщам към охраната, а за да ни даде възможност след това да продължим заседанието си. J'aimerais bien que le service de sécurité fasse son travail. Моля, служителите по сигурността да изпълнят функциите си. deux minutes à la Commission et cinq. Can you, do, can you reply in five minutes, do you think? Messieurs, dames, nous allons pouvoir reprendre. Госпожи и господа, моля да заемете отново местата си. Merci de prendre place et de... Моля да заемете местата си. И да не вдигате толкова шум. Много се извинявам, съжалявам за това недопустимо и безотговорно поведение. Много се извинявам, Ваше превъзходителство, е, че е, думата ви бе отнета. Надявам се подобни инциденти е, да не се случват в бъдеще, тъй като не носят нищо на никого. Всички знаем какво става в Демократична република Конго. Всички се опитваме да направим необходимото, за да излезе страната от своя кошмар. Има обаче правила, които макар всеки да може да се изкаже, трябва да бъдат спазвани. Дори и в Европейския парламент момент. Веднага давам думата отново на а, Негово превъзходителство от Демократична република Конго, ако желае. Благодаря, госпожо председател. Искам да присъединя гласа си към другите представители на международната общност, които говориха за драмата на конгуанското население вследствие на една специфична ситуация, която не е част, характерна част от, от нашата култура. Като че ли някои хора имат желание това престъпление да го превърнат в национален спорт. Всички сме жертви. Всички, които споделяме африканската култура, тъй като а, вашата приятелка, жена, дъщеря не може да бъде защитена. А, това е най-големия срам, а, който може да изпита една жена при нас в нашето общество. Това е огромна драма и това е последица от войната. Опитвате се да ограничите престъплението във времето. Някои говориха за 13 години, доктор Муквебе говори за 15 години. Всъщност този метод ни беше привнесен от чужбина и различните резолюции, които бяха приети в целия този процес. Резолюция 1234 на ООН, като започнем с нея, до последната резолюция – бяха насочени към ограничаване на тази драма, но всъщност констатирате, че все повече и повече хората са свидетели на това нетърпимо положение. Бяха предприяти мерки е, отговарям на един депутат, който говори за съдебни мерки. Не става дума само за съдебните мерки, става дума и за глобалните мерки, защото престъплението е глобално по характера си. Би трябвало да изчезнат тези сиви зони, в които се инфилтрират групи от чужбина. Припомням, че през 1994-та година от съседни страни само за две седмици в Конго навлязоха 2 милиона бежанци. И сега положението е толкова тежко с огромни последици за жените. Беше говорено за травмите на децата войници, за жените, които се отказват от децата си. Беше говорено за е, така, средствата за интегриране на тези хора в обществото. Ние, е, госпожо е, председател, имахме заседание в Киншаса. За съжаление, когато направихме разискване за правата на човека, доста евродепутати не бяха в залата, за да изслушат фактите от първа ръка. Е, престъплението е, изнасилване винаги е престъпление против човечеството във войната, навсякъде по света, не само масовото изнасилване. Тук е необходимо е, да се окаже необходимото влияние, жените да присъстват навсякъде, където се вземат важните решения, защото те са страдащите и както бе казано, историята на конфликтите се пише от победителите, а победителите са мъже. И за това смятам, че трябва да се вслушаме и в това, което казаха и нашите държавни ръководители. Този въпрос трябва да бъде решен хоризонтално, комплексно. Всъщност, жената се оказва жертва двойно – първо, тя е пострадала от изнасилването, след това тя бива отритната от обществото. И е необходимо да се възприеме цял комплекс от мерки, за да се преодолее тази двояка стигматизация. Много травмирано е нашето население все повече решенията са с координационен характер. Би трябвало тези тежки проблеми да бъдат решавани съгласувано. Нали, естествено, че може да се говори за ексцесии, предстоят избори в Конго, има радикализиране на някои от позициите, но жертвите остават жертви. Те продължават да страдат. Затова, госпожо председател, аз ви благодаря за това, че сте включили въпроса в дневния ред и смятам, че той трябва да бъде разискван задълбочено и а, искрено, открито. Трябва да се разискват цифри. Вчера а, нашата страна а, получи поздравления чрез работата на доктор Муквеге, аз извинявам, се извинявам за това, което стана. Наистина подобни случки са неизвиними, но искам в заключение, госпожо председател, да ви кажа, че ако искате да проведете задълбочени разисквания по този въпрос, аз съм на ваше разположение. Силно чувствителен съм към темата, защото се занимавам отдавна с правата на човека. Би трябвало да се направи мониторинг на цялата територия на Демократична е, република Конго. Е, не става дума само за юридически проблем или за политически или за военен проблем. Е, подходът следователно трябва да бъде комплексен. Мисля, че ако вие се заемете с един такъв хоризонтален, комплексен подход, ако пожелаете да участвате в решаването на проблемите на тази криза, която а, засяга темелите на нашето общество, а, вашите усилия ще бъдат само приветствани. Благодаря. Ще дам думата на комисията. Господин Дикенс. Една минута. За което се извинявам. Euh, Благодаря, госпожо председател. Това, което исках да кажа е, че поздравявам доктор Моквеге за наградата, която му бе връчена. Високо оценявам и дава пример за това какво може и трябва да се прави и в бъдеще. Ние в Европейската комисия сме много чувствителни по тези въпроси и без да търсим извинение, бих искал да кажа, че ние правим много по въпроса за правосъдието и планираме също и други проекти. Разбира много добре необходимостта да се отиде по-далеч от това, което се прави сега. Трябва да се окаже по-голяма подкрепа на Конго, за да се намери решение на този проблем. Бих казал също, че се надяваме да повишим подкрепата си по отношение на здравеопазването и правосъдието. Председателят, давам отново думата на доктор Муквеге. Съвсем откровено Бих искал първо да се извиня за инцидента, който току-що се случи. Много тъжно е, ако реагираме на насилието с насилие. Много трудно става живота в едно общество, ако се действа по този начин. По този начин не се стига до никъде, така че моля да приемете извинението ми. Мисля, че това, което виждате, не е типично за Конго. Има хора в Конго, които са много по-спокойни и умеят да се контролират. По отношение на казаното от господин Фарм, по какъв начин да се разпространява информация за осъзнатост сред населението за тези престъпления? Аз смятам, че когато този вид отношение към жените се обърква с нормалните отношения с жените, това става един много сериозен проблем. Мисля, че е особено важно не само да се разчита на обичаите и традициите – Смятам, че имаме много добро законодателство. Имаме и конституция с е, членове 13-14, където се говори за равнопоставеност между половете. Така че това е принцип заложен в Конституцията. Негово превъзходителство, посланника каза, че имаме много добри закони, но прилагането им е особено трудно. За да бъдат прилагани тези закони, Смятам, че на още много ранен етап е, в възпитанието и образованието младите хора трябва да бъдат обучавани за това какво гласат законите за отношението към жените. Имаме и много добро международно законодателство, международни конвенции по този въпрос но имайки пред резолюция 1325, която е вече на 10 години, но в много страни не сме виждали каквито и да е опити тя да се прилага на практика. Така че имаме добро законодателство, но няма достатъчна осведоменост сред населението, което представлява сериозен проблем. Така че смятам, че ако се осъществяват програми в Конго, те трябва да започнат в ранно училищно ниво, за да обхванат колкото се може повече хора. Госпожа Неделчева говореше за равнопоставеност е, между половете. Това винаги остава труден въпрос, макар че е заложено в закона и мога да ви уверя в това. Проблемът е, че правосъдието трябва да се прилага. Говорихме и за превенция, когато ви дадох общия фон на развитието, хронологията на събитията. Когато разгледате начина по който групите действат до своя интерес, когато има чужди войски в страната, те се опитват да завлекат жените в гората и да ги направят сексуални рубини. Миналата седмица 18 жени бяха спасени, които 80 жени бяха спасени, които бяха прекарали две години като сексуални рубини в гората. Виждаме как методите се сменят според обстоятелствата, така че много важно е да предогаждаме предстоящите събития и начина на действие на извършителите – и мисля, че не се прави достатъчно по този въпрос. Говорих за децата, не може да има съмнение, в когото и да било. Какво е психическо състояние на едно дете, когато е свидетел на изнасилването на майка му. Но по този въпрос нищо не се прави. Вижте съдбата на тези деца войници, които участват в това насилие. Никой не отчита този проблем. Проблемът на деца с наранена или разрушена психика по време на войната. Въпросът е как може да се помогне, как можете вие да помогнете всичко, което се прави от медицинска и психологическа гледна точка, бих се обърнал към Европейската комисия и ще кажа, че това, което се прави в е, хуманитарна, от хуманитарна гледна точка, е много важно, за да се предпазят жените, да се запази живота на жените заради сериозните им здравни проблеми. Има известни инвестиции, но тези инвестиции трябва да се увеличат, за да може да се покрият разходите за тези здравни грижи. Може би ще е по-добре, може би ще можем да реагираме по-добре, ако разполагаме с повече средства за борба с спин. Основните проблеми обаче остават как да се окаже осъществи връзка между хуманитарната помощ, която предоставя Европейския съюз и да се обвърже с програмите за развитие. Не трябва да забравяме колко сериозен е проблемът, който обсъждаме. Хора, които искат е, да започват отново живота си, но излизат в обществото и се оказват изолирани. Хуманитарната помощ спира до там, където е спасен човешки живот. Но този човешки живот продължава. По какъв начин може да се помогне тези хора да се интегрират обратно в обществото, след като са претърпели такава травма? toujours se battre avec ce qui est là. Et ça, c'est très important. Le pays n'était pas préparé à voir. На този човек трябва да се каже, че може да му е отнето много ценно, но той запазва своите ценности и може да продължи живота си. Така че това е проблема. За по-нататъчното развитие се нуждаем от програмите на Европейската комисия, на Генерална дирекция развитие, за да предприемат всички необходими стъпки след първите спешни интервенции, за да се осигури продължаваща подкрепа за пострадалите. В заключение ще кажа, че едно от нещата, за които най-много съжаляваме, е, че имаме организации като ООН, НПО, религиозни организации, но основният проблем, който имаме в момента, е да се осигури по-добра координация, да се съберат данни, за да се знае кой какво прави, кой какво получава и да се види дали това, което е изпратено в помощ на хората, наистина стига до жертвите. Такова едно наблюдение и контрол за това по какъв начин ефективно се оказва помощта е много важен. Председателят Давам думата на госпожа Малстрион. Много ви благодаря. Това, което е начин на жена на война, може да стане и начин на живот. Това се вижда и от е, други е, военни въоръжени конфликти до този момент. Ще отговоря набързо на няколко от въпроса, които ми бяха зададени. Например, за сътрудничество с жените в ООН. Да, ние работим с женската организация на ООН ръка за ръка, защото те са една от 13 организации, които представляват платформата, на която аз мога да стъпя действията на ОНЕ срещу сексуалното насилие. Така че ние по този начин координираме цялата си работа. И това наистина е един огромен актив за нас. За Либия, да, наистина ООН е, все още няма потвърдени данни или статистически цифри, но ако изчакаме всички статистически данни да бъдат потвърдени, винаги ще бъде много късно да действаме. Затова ние трябва да се доверим и на агенцията на ОНЕ, на Организацията за права на човека, които докладват за прилагането на сексуално насилие. Ние повишаваме присъствието си на терен, от страна на ООН и разбира се, ще се опитаме да използваме своето присъствие там, за да се зададат съответните въпроси, да направим всичко необходимо, за да предотвратим такива престъпления. Uh, uh, uh, Знаете, че това е част в обвиненията, повдигнати от Международния наказателен съд. Какво става с мандата след една година? Мисля, че ще има една официална оценка, но както разбирам, има интерес да се продължи работата на службата. Ние трябва да докажем, че можем да добавяме стойност, че можем наистина да осигурим напредък на програмата и да продължим като една независима служба в рамките на системата на ОНЕ, но с една такава роля за докладване директно на генералния секретар и на съвета за сигурност. По конфликтните минерали мисля, че ще бъде много добре, ако Европейския съюз наистина настоява по този въпрос. Добре ще бъде да се поеме тази инициатива и насърчавам всяко едно ниво на Европейския съюз да предприеме инициатива за борба с кървавите минерали. И подкрепяме това, което вече е започнато в САЩ. Бих казал също, че цялостната идея. Целта е да се предотвратят такъв вид престъпление. Не мисля, че липсва нещо в международната законодателна уредба или в нормативната уредба, на която и да е страна, на повечето страни. Проблемите не са в законодателството. Ние имаме амбициозно законодателство, включително Демократична република Конго. Въпрос е да се осигури капацитета, желанието, волята и способността да се приложи на практика това законодателство и наистина тук трябва да съществим контрола си. Днес, е, според е, международното законодателство, сексуалното насилие може да представлява военно престъпление, деяние на изтезание, геноцид и всичко това е включено в е, настоящото законодателство. Мисля, че трябва и можем да усъвършенстваме сътрудничеството между Европейския съюз и ОНЕ чрез е, назначаване на фокусна група на първо място, която да помага за координацията, да интегриране на политиките, за да се направи необходимото във всички преговори, в които жените, са добре, а жените да бъдат добре представени и отново сексуалното насилие да се появява като конкретен проблем, който трябва да решаваме. Така че така трябва да координираме по един много по-ефективен работът си в бъдеще. И не забравяйте, всичко това е свързано с променящия се характер на войната и конфликта, като жените се поставят на фронтовата линия. И това трябва да бъде част от всяка една дискусия по настоящите войни и конфликти, за това как жените се поставят на бойното поле като жертви. Това е сериозния проблем и голямото предизвикателство. И сега филмът, който, на който бяхме поканени, е, касае много повече доктор Муквеги, отколкото мен. Председателят, много ви благодаря. Малко бурно бе това заседание, но а, го украсиха качествата на нашите а, високопоставени а, гости. Господин Муквеге, благодаря ви от името на своите колеги и от свое име поздравявам ви още веднъж. Благодаря ви за всичко, което правите за жените. Благодаря и на госпожа Валстрем. Съседанието се вдига и ще бъде възобновено в 3 часа същата зала.